Протоколите от вчера и приятите текстове са на лице. Имате ли възражения? Не, значи протоколите от вчера са прияти. Следващата точка от дневния ред. Моята декларация относно бюджета за 2013 година и резултатите от работата на помирителния комитет. Уважаеми госпожи и господа, Миналия вторник посред нощ според правило 314 изтече крайния срок за приемането на бюджета. Парламента и съвета не успяха да се споразумеят. Това означава, че за момента преговорите са в задънена улица. Според разпоредбите на договора, сега комисията трябва да представи ново предложение. Комисията вече съобщи, че в петък на 23 ноември ще направи ново предложение с надеждата съвета и парламента като равнопоставени партньори по отношение на бюджета да се споразумеят. Става въпрос за евентуален компромис по отношение на бюджета, считано от 1 януари 2013 година. Нека да поясни, че Европейския парламент знае какви са неговите отговорности в рамките на бюджетната процедура и заедно с комисията работи за постигането на споразумение. Знаем, че ако не се постигне такова споразумение, може да имаме така наречените временни дванайсетини, Това не е идеално решение, обаче. Парламента не може да приеме споразумение на всяка цена. Имаме огромни затруднения във връзка с бюджета. През последните две години трябваше да разчитаме на обещания от страна на държавите членки Те казваха, че ще подкрепят позицията на съвета относно кредитите за плащания. Кредити обаче, които бяха значително намалени спрямо предложението на комисията. Ние отчетохме трудното положение, в което се намират някои държави членки, естествено. Ясно е, че това ниво на кредити за плащания не може да се запази. Ето защо при преговорите за бюджета в рамките на последните две години парламента и съвета винаги се споразумяваха за използването на допълнителен така наречен коригиращ бюджет. В официални декларации и парламента и съвета, двете страни в бюджетния процес, те декларираха, че ще има такава процедура, такъв коригираш бюджет. И сега цитирам. Като се отчитат усилията за фискална консолидация в държавите членки, парламента и съвета се договарят за намаляване на нивото на кредитите за плащания за 2012 година спрямо проекта на бюджет на комисията. Двете институции искат от комисията да включи допълнителни кредити за плащания в коригиращ бюджет, ако средствата предвидени за бюджета през 2012 година се окажат недостатъчни. Съвета и Европейския парламент ще приемат позиция по отношение на проекта за бюджет максимално бързо, за да се избегне недостига на кредитите за плащания. Госпожи и господа, това се казва от името на държавите членки на Съюза. Това не е заявление на парламента или на отделни държави членки. Има неизплатени средства по отношение на кохезионния фонд, по отношение на някои програми, като Еразъм, например. Допълнителните средства са някъде около 9 милиарда все още има нужда от тези средства. Последните данни от 31 октомври не се основават на прогнози, те се основават на реални ангажименти, които комисията трябва да изпълни. Съответно, на първо място трябва да изпълним както трябва бюджета за 2012 година. Ако през декември 2012 година все още има неизплатени задължения, как можем сериозно да разглеждаме нашите бюджетни нужди за 2013 година? Държавите членки не ни дават никакви уверения не получихме такива до крайния срок на преговорите. Съответно, съвета не е готов да обезпечи поети ангажименти през 2011 година. В миналото сме правили от тъпки, сега не можем да го направим. Има нужда от допълнителни 9 милиарда евро за плащания. Парламента не може просто да каже, ще платим, например, 4 милиарда. Това искаха държавите членки до вторник. Парламента не можа да сключи споразумение с съвета, защото държавите членки искат да се одобри един бюджет, бюджет на дефицита. Парламента не може да преговаря по такъв начин. Това е несериозно. Държавите членки могат да прилагат такава политика, в къщи, но не и на европейско ниво. Ако искаме да приемем проекта на бюджет за 2012 година, то как можем да очакваме, че ще се наложи да плащаме лихва за неизплатени задължения? Това просто ще доведе до създаване на проблеми през 2013 година. Госпожи и господа, това не е едно стабилно финансово управление. Не може да го определим по такъв начин. Бюджета за 2012 година трябва да се изпълни. Съюза съответно трябва да може да изпълни своите ангажименти и за 2013 година. За тази година, за октомври и ноември, трябва да се предвидят допълнителни средства. Средства, които да се включат в бюджета за 2012 година. Ето защо Съюза смята, че ще може с тези средства да продължи да се бори с кризата. По отношение на функция 1А, трябва да има известни подобрения. Госпожи и господа, Европейския парламент е готов да работи ускорено и усилено за намиране на решение на проблема с съвета. Искаме да има бюджет за 2013 година. Готови сме да водим преговори. Надяваме се, че с оглед на новото предложение на комисията ще можем да започнем преговори още веднъж и се надяваме, че съвета ще признае, че трябва да си плати сметката. И накрая нещо положително. Благодарение на помощта и настояването от страна на Европейския парламент, ние успяхме да постигнем все пак нещо положително. Искам да благодаря на господин Ламасур, на Балцани и на други колеги. Смятам, че коригиращия бюджет за 2012 година трябва да отчете и ще отчете жертвите на земетресението в Италия, 600 е милиона ще бъдат заделени в тази връзка. По този начин Европейския парламент демонстрира своята солидарност с жертвите. Господин Мавроянис, господин министр, аз подписах този коригиращ бюджет преди няколко минути, за да може тези средства да бъдат отпуснати. Те представляват знак за солидарността на Съюза с населението на регион Емилия, Романия в Италия. Да се надяваме, че ще успеем да намерим решение на всички останали проблеми във връзка с бюджета за 2012 година, за да може през декември да имаме коригиращ бюджет номер 6 за 2012 година, бюджет, който да предвижда достатъчно средства – и в крайна сметка бюджетът да е, е достатъчно е, добър и добре издържан. Уважаеми госпожи и господа, много научих през тази година, след като встъпих в длъжност. Най-вече научих обаче, че понякога има противоречие между онова, което съвета представлява сам по себе си и онова, което представляват държавите членки. Защото в съвета има държави, които просто не са готови да изпълнят своите собствени обещания. Има държави членки, които искат да имаме бюджет на дефицита. Те преследват такава политика в своите страни от дълго време насам. Мисля си, че бюджетните експерти обаче не са готови да приемат нещо подобно на европейско ниво. Говоря за бюджетните експерти на парламента. Благодаря за вниманието. Сега... Сега давам думата на Джовани Лавия. Имате думата. Господин председателю, господин Мавроянис, госпожо комисар, уважаеми колеги. Както ни припомни председателя Шулц току-що, в... на 13 ноември изминаха 21 дни от помирителната процедура, без да се постигне съгласие по бюджет 2013. Огледна точка на Европейския парламент, ние винаги в формални и неформални разговори сме подчертавали че не е възможно да работим по бюджет 2013 преди да приключим по бюджет 2012. Ние внимателно разгледахме коригиращ бюджет номер 5, който беше представен тази сутрин. Но има също и коригиращ бюджет 6, бюджет и за 2013. Но ние не можем да почнем да работим по бюджет 2013, когато предложението на комисията не предвижда удължаване на сроковете за плащане от предходните години. Не можем да имаме бюджет. Има голям риск да се премине към прилагането на месечни бюджети. ще продължим. Ще трябва да разполагаме със средства, за да можем да реализираме политиките, които са в ход. Необходимо е да се инвестира в растежа, в заетостта, в иновациите. Това са приоритети за Европейския парламент и по отношение на следващия бюджет. Ние осъзнаваме трудностите, които преживяват държавите членки, вземаме това предвид при преговорите, но това не означава, че парламентът е готов да пожертва растежът на Европейския съюз пред ултара на строгите бюджетни ограничения, както настояват някои правителства на държави членки. Предвид на отличното сътрудничество между институциите съм оптимист, че ще намерим решение по бюджета. Но при тази процедура трябва да ви припомня, че парламентът има пълно право на съвместно вземане на решение заедно с съвета и ние ще настояваме тези наши права по договора да бъдат спазвани при прилагането на политиките на Европейския съюз и в полза на европейските граждани. Сега госпожа Гардия Забал има думата. Е, благодаря, господин председател, господин комисар, господин председател на съвета. Е, в тази дискусия ние трябва да споменем споразумението между съвета и парламента за бюджета 2013 година. Ови, ние не се занимаваме с тази тема, защото просто няма споразумение. Дори още не сме започнали да обсъждаме подобно споразумение. Ние първо очакваме съветът е, дръско да плати сметките за 2012 година, които висят. Както каза господин Шулц, както каза и господин Лавия, позицията на парламента е ясна и последователна. Ние не можем да започнем да говорим за следващата финансова година, докато не сме се разплатили за предишната финансова година. Е, в момента е, има неплатени сметки за 9 милиарда. Това са сметки, които пряко засягат много граждани на членовете на Европейския съюз. Господин Мавроянис, е, много работници в моята страна не можаха да получат средства по фонда за адаптация към глобализацията. Също се отнася 712 в Италия, 1052 в Австрия, 1000 в Финландия, около 1000 в Румъния, 303 в Дания не, засегнати са не само тези работници, но също така и студенти, които далеч не са сигурни, че ще получат стипендиите си по програмата Erasmus. Същото се отнася и за научни работници в различни университети, които не знаят дали работата им ще бъде заплатена, просто защото съветът не може да постигне съгласие, ще плаща ли или не. Това е нещо недопустимо. Заради това преговорите тъпчат на едно място и заради това ние очакваме комисията да отправи до парламента ново предложение. Комисията познава позицията на парламента и се надяваме, че новото предложение ще бъде по посока на искането от парламента. Ние знаем, че в бюджета има възможности възможности за повече средства е, като например за малките средни предприятия, за научно-изследователска дейност, а също така и за обучение и мобилност, които са предназначени за млади хора. Неколкократно сме повтаряли това при парламентарен дебат. Е, мисля, че няма големи разлики между съвета и парламента и мисля, че лесно може да се постигне някакво допустимо споразумение. Там обаче, където трудно ще се постигне споразумение, е нивото на плащанията. Ако искаме да не парализираме финансираме следващото плащане. Ако искаме студентите да не чакат е, обещаните пари, регионите да не чакат обещаните пари, комисията не само, че не трябва да намалява предложението, е му обратното да го увеличи, защото знаем, че сметките нито за ноември, нито за декември ще бъдат платени през 2012 година. Тоест през 2013 година ще ни трябват още повече пари. След две години обещания, които не са изпълнени, парламентът не може да допусне отново съвместна декларация, при която съветът която обещава да отпусне повече средства, ако е необходимо. Ние няма да допуснем втори път подобна грешка. Няма бюджетно споразумение, защото съветът не се изпълнява ангажиментите. Господин Мавроянис, надявам се от все сърце да постигнете споразумение, но в момента топката е в лагера на съвет. Благодаря, господин Мулдер. Благодаря, господин председател. Господин Шулц излезе от залата, но в уводното си слово той отлично описа настоящото положение. Много често проблема с съвета е, че когато преговаряме с тях, те правят някакви отстъпки, но след като мастилото върху хартията изсъхне, те започват да говорят за промяна на обстоятелствата и всъщност всички разбират, че няма как да се изпълни онова, което вече е поето като ангажимент. Аз смятам, че когато си подписал някакво споразумение, някакъв договор за плащане, сметките трябва да се плащат, а те рано или късно идват. Казва се, не можем да повишаваме бюджета над нивото на инфлацията. След като обаче си поел някакъв ангажимент, трябва да го изпълниш и трябва да си платиш. Въпроса е дали изчисленията на комисията са правилни или не. Все още има голяма доза неразбиране в тази връзка. Ако смятаме, че тук става въпрос само за оценките на държавите членки, е, оценки, които те пращат на комисията, бюджета всъщност трябва да бъде повишен не с 6 или 7%, а с 12%. Съответно, в държавите членки трябва да има някакъв официален орган, който да проверява дали прогнозните оценки, които се изпращат на комисията, са правилни или не. Имам две минути. Съответно искам да подчертая още веднъж, че тези оценки трябва да бъдат проверени и ако данните не са точни, всички тези караници около бюджета могат да се избегнат. Ако искате да се намали бюджета, може да се намалят само кредитите за ангажименти. Давам думата на господин Ашвард. Господин председател, не е постигането на съгласие по процедурата за постигане на, на помирение не е нещо добро. Създава лоши впечатления в обществото и създава впечатлението, че парламентът не иска да сътрудничи. Председателят на парламента, преди да се тръгне, каза ясно, че става дума за технически спор, става дума за неплатени сметки в размер на 9 милиарда евро и това е отразено в коригиращ бюджет номер 6. Господин Мулдер каза, че в дългосрочна перспектива трябва да се извлечем полука, че се нуждаем от много по-голяма сигурност относно разчетите за разходите на държавите членки. Има замразяване сега на бюджет 2013. Не можем да очакваме да поемем такава огромна огромно задължение между 2012 и 2013. Ясно е, че това е въпрос, който трябва да се разреши от съвета. И аз считам, че Европейският парламент трябва положително да преговаря с съвета, за да се постигне ранно споразумение. Благодаря. Господин председател, не е тайна за никой, че е, помирителната процедура 2013 година се провали преди още да започне. И това се дължи на факта, че комисията е, е, поиска 9 милиарда повече, за да могат да се покрият фактурите от 2012 година. Аз бях дълбоко скептична за подобна потребност от допълнителни средства. Повече държави членки не могат да си позволят съфинансиране в времена на криза. Ние трябва да се спомним, че през февруари 2012 2011 година, два месеца след като приключиха сметките за 2011 година, комисаря за бюджета ни каза, че 11 милиарда не достигат. И през април, само след два месеца, той ни съобщи, че 1,5 милиарда имало излишък. Е, и миналата седмица, когато търсихме помирение, господин Левандовски ни каза, че за 2012 щяло да има 1 милиард и половина по-малко нужди. Така че на кои цифри да вярваме сега? подобно поведение навреди на доверието в преговорите и особено от страна на комисията. Не трябва да се отпускат повече пари на комисията при положение, че тя не може да ни предостави точна и достоверна информация. Това съм го казала преди много години вече. Благодаря ви. Uh, Господин Будиков, е, синя карта. Приемате ли? Приемате ли синята карта? Да, заповядайте. Е, е, госпожо, е, бих искала да ви попитам. Как би описала тя длъжник, който когато хората си поискат парите, заяви, че не може. Благодаря ви. Единственият компромис, който е, държавите членки и съвета поеха, бяха цифрата, по която се постигна споразумение миналата година през декември за бюджета 2012 година. Когато съвета заяви, че ще отпусне повече средства, ако е необходимо, предвид обстоятелството, че е имало непредвидени събития, като например наводненията в Италия. Но когато се съобщи, че има 9 9 милиарда, т.е. 7% от бюджета за 2012 година. Това е просто недопустимо и показва, че няма никаква отчетност и че не можем да вярваме на цифрите, които съобщава комисията. Благодаря ви. Господин Гарига също иска да ви зададе въпрос. Приемате ли господин Гарига? Госпожо Андреансен, за вас е, сметките, е, които държавите членки пращат на комисията, е, са достойни за доверие или не? Можете ли да им вярвате? Аз вярвам, господин Гарига. Смятам, че трябва все пак доказателства че проектите действително са били осъществени. Е, за мен не, е, не е очевидно, че ни трябват пари. Ние трябва да намерим от някъде 9 милиарда от днес за утре. Съжалявам, но е така. И така, господин Мавроянис от съвет. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, уважаема госпожа комисар. Много съжаляваме, че помирителният комитет, който се събра след последната пленарна сесия на парламента през октомври, не можа да стигне до споразумение относно бюджета за 2013 година в рамките на предвидените от договора 21 дни. Кипърското председателство положи всички усилия за да се стигне до решение в съответните срокове. Работихме усилено, за да помирим позициите до последния момент. В крайна сметка трябваше да приемем че позициите на двете институции се разминават значително и съответно не беше възможно да се стигне до споразумение. Съвета смята, че демонстрира голяма доза откритост в преговорите и особено в последните няколко дни на помирителния период. Съвета успя да направи някакъв напредък и успя да приеме някои от елементите в коригиращия бюджет номер 5 за 2012 година. Става въпрос за мобилизирането на 670 милиона евро от Фонда за солидарност на Съюза в подкрепа за Италия. Въпреки всичко това обаче не можахме да намерим необходимата доза гъвкавост в всички институции, за да има допълнителен напредък по бюджета за 2013 година. Мандата, който беше даден на помирителния комитет, беше да се стигне до споразумение за бюджета до 2... за 2013 година, само че това не можа да се случи. Каза се, че първо трябва да се разгледа проекта на коригираш бюджет номер 6. Там се искат допълнителни 9 милиарда като кредити за плащания за тази година. Госпожа Гърдия Сабал е права. Еразъм и глобализацията са част от проекта на коригиращ бюджет номер 6. И ние разбираме и оценяваме спешността на този въпрос. Съвета е готов да обсъжда всички елементи на бюджетния пакет и е готов да изпълни своите ангажименти. Ние обаче смятаме, че не може да се разглеждат отделно различните елементи, тъй като искаме да се установи равновесие. Ето тук се разминават нашите позиции. За нас има една неизменна връзка между проекта на коригиращ бюджет номер 6 за 2012 и бюджета за 2013 година. И двата бюджета гарантират продължителността на европейските програми и двата трябва да получат финансови инжекции от държавите членки. С тази е, оговорка трябва да кажа, че сме готови да е, разберем, че парламента защитава определени приоритети, разбираме каква е бюджетната процедура, има съзаконодателност, съвместно взимане на решение, само че обстоятелствата са изключително специфични. Остават ни само няколко седмици до края на календарната година. Сега изчакваме нов от бюджет от комисията, както се каза, и там ще се отчете постигнатия напредък до сега по отношение помирението на позициите на двете институции. Определено трябва да кажа, че би ми се искало да сме в малко по-различна ситуация сега, но все още смятам, че можем да постигнем решение в малкото време, което ни остава. Кипърското председателство е готово да работи за постигането на бърз напредък, с оглед на новия бюджет, който ще се появи. Ние искаме да имаме нов бюджет от началото на следващата година. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, убеден съм, че доверието във всички нас като институции ще бъде заложено на карта, ако се провалим. А това ще стане, ако не успеем да стигнем до споразумение. Обеден съм, че можем така или иначе да преодолеем всички трудности и да стигнем до компромис. Кипърското председателство и аз лично сме готови да работим за постигането на положителен резултат. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега госпожа Хедегорд от комисията. Благодаря ви много, господин председател. Искам да информирам Европейския парламент, че за съжаление господин Лавандовски беше извикан обратно в Брюксел за спешни разговори, свързани с многогодишната финансова рамка. Той е много заед в този момент. Аз ще говоря от името на Европейската комисия. Искам да повторя казаното от председателя на парламента, че приветстваме одобряването на коригиращ бюджет номер 5, защото това осигурява помощ, която е толкова необходима на хората от Емилия, Румания. Това показва какво може да направи бюджета на Европейския съюз и защо има значение. Комисията съжалява, че на... не можа да бъде постигнато съгласие в рамките на предвидения в договора срок за намиране на решение по бюджет 2013. През едните дни комисията ще представи нов проект бюджет, както се предвижда от член 314 на договора. Въпреки, че има различия в позициите на Европейския парламент и съвета, Комирителната комисия вече направи някои стъпки за намиране на компромиси по бюджет 2013 и комисията взема това предвид при подготовката на новия проекто бюджет. По този начин комисията се надява, че ще се увеличат шансовете парламентът и съвета да постигнат съгласие по бюджет 2013 преди края на настоящата година, за да не се допусне преминаване към времените 12-тини. Има недостиг в средствата за плащания за 2012 година. Ние всички знаем какви са економическите трудности, които преживява Европа и мерките за бюджетни економии в държавите членки. Но Европейския съюз трябва да изпълни своите ангажименти, така както са поети по сегашни и предходните бюджети коригираш бюджет номер 6 все още на масата, има неплатени сметки, те трябва да бъдат платени. Това не са разчети, това са а, фактури. Разумно решение трябва да се намери за покриване на плащанията за 2012 за да се помогне на местните власти, които са платили авансово а, средствата. Това ще помогне също на научните работници, също а, и на студентите, а, които а, очакват средства по програмата Еразъм а, и тази за научни изследвания. Необходимо е да продължим да стимулираме инвестициите, насочени към подобряване а, на възможностите за заетост. Нека да се върна към бюджет 2013 и какво предстои. Комисията ще направи всичко възможно да представи един от бюджет, който да бъде солидна основа за съгласие между парламента и съвета и ще продължи да действа като честен а, посредник за бързото приемане на бюджет 2013. Ние вече бяхме изправени пред подобна ситуация през 2010 година, при новия бюджет по правилата на договор от Лисабон. След непостигане на съгласие в помирителната комисия бяха постигнати в крайна сметка договорености своевременно между трите институции. В заключение, господин председател, искам да спомена някои от последиците да не се постигне резултата. Тези последици не трябва да се подценяват. Само няколко примера искам да приведа прилагането на ключови програми и действия на Европейския съюз ще бъдат забавени, което ще има ефект върху а, а, бенефициентите. Също няма да се направят преките плащания между 75 и 80% за селското стопанство, които трябва да бъдат платени през следващ... началото на следващата година. Няма да е възможно да се мобилизират такива инструменти като фонда за солидарност е, или фонда е, за приспособяване към глобализацията. Регулаторните агенции, които са в начален етап на развитие, ще бъдат изправени пред е, сериозни проблеми в изпълнението на своята роля. Например, агенцията, свързана с вътрешните работи и необходимите средства за информационните и комуникационни технологии. През следващите седмици се надяваме да се постави основата за едно стабилно решение за едните години. Ние очакваме от комисията, че ще бъде намерено решение и че през декември ще може да бъде одобрен а, от парламента бюджет 2013 година, за да се създадат условия за економически растеж и да се покаже възможността на Европейския съюз да действа. Това би бил най-добрият сигнал, който можем да отправим към европейските граждани в тези трудни времена. Господин Ламасур. Благодаря, господин председател. Господин председател на съвета, госпожо комисар. По бюджета парламента показа, че е реалист и прояви чувство за отговорност. Две последователни години квалифицирано мнозинство на Европейския парламент е, прие нива на плащания, които се гласуват от съвета на министрите, без да добави нито едно евро. Парламента бдя по време на своето гласуване да е, се спазят неговите приоритети. това са приоритетите на Европейския съвет, а именно дневни дневния ред Европа 2020 и напоследък е, съдържанието на пакта за економически растеж. При е, същото чувство за отговорност днес ние заявяваме, както председателя президент е, Шулц, ние не можем да гласуваме бюджета за 2013 година, докато не се гарантира изплащането на неизплатените средства за 2012 година. Нито един от 27-те министра не успорва сумата на неплатените сметки, а именно 9 милиарда. Обаче никой през 2012 година не иска да плаща за програмите, които изцяло се изпълни през 2012 година. Това поведение противоречи на финансовите правила, противоречи на бюджета за 2012 година, както сме го гласували, включително и ангажимента, който току-що прочете председателя Шулц, ако се наложи да се гласува ректификативен бюджет. Подобно поведение противоречи и на Европейския договор. Европейския бюджет трябва да бъде балансиран, обаче това означава, че той трябва и да бъде изпълнен балансирано. Тоест, ние не можем да приключим годината с дълг от 9 милиарда. Искам да добавя, че в навечерието на Европейски съвет отказа да платим сметките от вчера ни лишава от всякакво доверие за утре. Искам да напомня на тези, които в някои столици са забравили, че за бюджета 2013 година когато говорим за бюджет, независимо от това дали се обсъжда за една година или за седем години, нищо не е възможно без съгласието на Европейския парламент. Ние гласуваме доверие на Европейската комисия. Поздравлявам новия комисар по бюджета да изготви нов текст, в който се отчита нивото, до което сме стигнали в дискусията. И аз гласувам доверие на Кипърското председателство, което е особено активно, за да поеме необходимите инициативи. Благодаря ви. Господин Вон. Благодаря, господин председател. Аз присъствах на помирителните заседания в качеството си на докладчик за бюджета на парламента и за другите раздели на бюджета, но не можахме въобще да обсъдим бюджет за 2013 година, тъй като обсъждахме коригираш бюджет 5 и 6. Добре е, че приехме коригираш бюджет 5. Това е въпрос на морал, не толкова на средства. По отношение на проекто бюджет номер 6 искаме си да стигнем до споразумение. Притеснявам се, че няма да изпълним нашите ангажименти. Притеснявам се още повече за бъдещето на някои програми и се надявам, че държавите членки ще успеят да стигнат до споразумения, тъй като става въпрос за битка в рамките на съвета. По отношение на другите раздели, искам да кажа на колегите, че увеличението на бюджета за парламент ще бъде само 1,9%. Тук се отчитат Разходите за депутатите в 1,9% се включват разходите за Харватия, увеличаването на заплатите с 1,7%. Значи, общо взето, ще имаме реално увеличение само с 0,7%. По отношение на другите видове разходи имаме цялостно увеличение за институциите. Съвета иска обаче да има замразяване. Казваме, че това е неправилно. Всички институции са различни и някои институции имат право на увеличение на бюджета. Естествено, искаме увеличението също да е по-малко от 1,9%. Още един нерешен въпрос 1,7% увеличение на заплатите. В момента съда на ЕС се занимава с този въпрос. Парламента смята, че е разумно и уместно да има включване на това увеличение с 1,7% в резерва. Всъщност, нещата могат да станат още по-проблемни, защото ако съда вземе едно конкретно решение, заплатите могат да се върнат на нивата си от юли 2007 година и това ще е още по-голямо увеличение. Така че аз приканвам всички да приемат това увеличение от 1,7% на заплатите. Благодаря, господин Алваро го няма, така че преминавам към господин Марган. Ти всъщност синя карта от господин Танък. Приемате ли господин Вон? Господин Вон. Синя карта от господин Танък. Очаквам това сега. Господин Вон, уважавам ви много, както знаете. Ние пътуваме с една кола, когато идваме в парламента. Но как може да оправдавате този бюджет, като сме предвид какво стана в Великобритания. Има замразяване на заплатите, много хора се съкръщават. Как ще оправдаете факта, че за еврократите се иска увеличаване с 1,9% на заплатите. Не трябва ли да има замразяване с оглед на настоящата обстановка? Господин Вон. Благодаря, господин председател. Аз не съм казал нищо е, относно това дали се заслужават тези 1,7%, само че е вероятно съда да каже, че ще трябва да се е, направи такова увеличение и ние ще трябва да платим тези средства, независимо дали ни харесва или не. Затова смятам, че парламента и всички останали институции трябва да включат тези средства в резервите. Моля да се приеме просто тази позиция. Благодаря. Сега преминаваме към господин Морганти. Благодаря, господин председател. Непостигането на съгласие показва всички проблеми, в Европа. Вместо да пращаме пари на хората, които пострадаха от земетресението, и това е беше срамен момент за Европа. Държавите членки не изпълняват исканията на комисията, няма интерес към Европа изцяло. Ако се поеме един ангажимент, той трябва да бъде изпълнен. Има програми, които са планирани, например разъм. Те трябва да имат нужните средства, за да продължат да се изпълняват. Трябва да бъдем в бъдеще по-прагматични и да видим какво точно е приоритет. Първото, което трябва да променем, че Европейския съюз такъв какъвто е към момента не буди доверие държавите членки не искат да плащат повече за него. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Басеско е първият оратор. Благодаря, господин председател. Факта, че преговорите между съвета и парламента върху бюджета за 2013 година не постигнаха успех е достоен за съжаление разногласията между двете институции се оказаха прекалено големи, за да се постигне компромис, но все пак трябва да се намери някакво решение за бюджетния дефицит за плащанията за 2013 година. В противен случай ние рискуваме да поставим в опасност политиката на Европейския съюз за следващата година. Ето защо аз поддържам всички поети ангажименти към държавите да бъдат изпълнени и всички сплащания да бъдат направени, като например по програмата Erasmus. Е, ако няма средства по бюджета за 2012 година, могат да засегнат кохезионните фондове е, е, с костопанското развитие и седмата програма за научно-изследователска дейност. Благодаря ви. Госпожа Янджевска. Parlament Europejski stoi na staży. Европейския парламент е пазител на бюджетните задължения на Съюза и ето защо ние не можахме да приемем да се започнат разговори за бюджета за 2013 година, без да имаме конкретен резултат относно вече поетите задължения. Трябва да се приеме този коригиращ допълнителен бюджет на стойност 9 милиарда. Също това е в интерес на държавите членки. Тези средства ще бъдат изпратени обратно към тях. Те са всъщност средства за възстановяване на разходите по кохезионния фонд. Тези средства ще отидат за учените, за агенциите, които управляват стипендиите по Еразъм. Решението за 2012 година ще ни даде възможност да започнем работа по бюджета за 2013 година. Нека да заявим ясно, без допълнителни вноски от отделните държави членки, доверието в Съюза ще бъде заложено на карта и Европейската комисия може да се изправи и пред правни санкции. Следващия оратор puhemies. Господин Савана, благодаря. Европейският съюз се нуждае от бюджет за економическия растеж и за справяне с безработицата сред младежите в Европейския съюз. Това, което трябва да се направи в Европейския съюз е да се сложи край на неправилното изразходване на средства на Европейския съюз. Това е посланието, което трябва да отправим. Това не струва ефтино. Държавите членки заемат твърда линия по бюджета, говорят за отговорност. И ние внимателно трябва да следим как се изразходват средствата на дънакоплаците. Трябва да кажем, нека да изградим отново тази структура и то както трябва, защото това се очаква от Европейския съюз сега. Господин Рубик господин председател. Ние поехме ангажимент да изпълним някои програми. Гласувахме ги, контролирахме ги, сега трябва да плащаме. И ще платим. Въпросът е обаче кога? При дискусиите за бюджета 2012 година ако не постигнем съгласие, дълга ще бъде прехвърлен за 2013 година и ако не постигнем съгласие, тогава таваните ще служат за основа и е, тогава по правилото за 12-тината е, ще се изплащат е, като ще има мнозинство в съвета и съгласието на Европейския парламент. Мисля, че е много важно да посочим на европейското население, че европейските програми са източник на добавена стойност, особено в времена на криза и на бюджетен дефицит. Необходим ни е положителен економически живот. Ето защо трябва да се постигне споразумение, особено по програми, които създават работни места и насърчават економическия растеж. Госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Първо, искам да подкрепя онези колеги, които заявиха, че неплатените сметки трябва да се платят. И то незабавно, защото иначе ще трябва да се плащат лихви. Подкрепям и казаното, че ако не си платим, доверието на избирателите ще се загуби. Обещали сме да направим такива плащания и съответно трябва да го направим. Така че трябва да има приемане на допълнителни средства. По отношение на бюджета за 2013 година, ако не приемем такъв бюджет, ще трябва да имаме на практика още по-голям бюджет за 2013 година, защото ще трябва да си платим сметките за 2012 плюс лихвите към тях. Знам, че живеем в време на криза, но ако искаме да променим подхода си спрямо кредитите за поети ангажименти, това може и да се обсъди в бъдеще, но не и сега. Поети задължения трябва да бъдат изпълнявани. Благодаря, така приключваме госпожа Хедегор от комисията. Благодаря ви. Аз ще бъда кратко. Както вече казах, е, преди края на седмицата комисията ще направи ново предложение. Предвид това, което вече предложиха съвета и Европейския парламент, ние много знаем, че времето е много важно и нашия възглед в комисията е, че ако има политическа воля, е, все още е възможно да постигнем бюджет за 2013 година. Това, което разбирам от е, тази дискусия е, че ние всички знаем, че най-малкото, което очакват от нас е, европейските граждани е да си платим сметките. И мисля, че ако не постигнем споразумение, няма да бъде добре за всичко и ние усърдно ще работим, за да постигнем нещо през следващите седмици или месеци, които ни очакват. Господин Мавроянис от името на съвета. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря за този насърчителен мен на мнения. Ние считаме, че всички имаме желание да се продължат разговорите и да постигнем резултат до края на годината. Всъщност, приключването без резултат на помирителната процедура миналата седмица беше и начало на поемане на ангажимент да не се отказваме и да продължим да полагаме максимални усилия до постигането на съгласие. В това отношение, господин председател, искам да благодаря най-сърдечно на председателя Ламасур, както и на колегите от Европейският парламент за конструктивният подход. Искам да благодаря и на комисаря Лавандовски и на Европейската комисия. Тази годишната бюджетна процедура се реализира при много трудни обстоятелства. За това са необходими особени усилия от всички страни, ако искаме да постигнем резултат и един реалистичен и балансиран бюджет за 2013. Кипърското председателство на съвета и аз лично ще положим максимални усилия за постигането на положителен резултат до края на годината. Ние очакваме от комисията да играе своята традиционна роля на честен посредник. Разчитам най-вече на комисаря Левандовски, както за новия проект бюджет, който той в момента подготвя, така и по отношение на улесняване на преговорите в последствие. Искам отново да благодаря за вашето сътрудничество и за вашето разбиране. Благодаря ви. Благодаря на комисията също за този дебат. Преминаваме сега към устния въпрос за конференцията по въпросите на изменението на климата в Доха.